Първи параграф 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първо изменение по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 57 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51 Д по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 58 изменение за. А, е, бъде, Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 59-то. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 60 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 61. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 16 параграф, 85 за, против, въздържали се, отхвърля се, 86 за, против, въздържали се, приема се, 87 за, против, въздържали се, приема се, 88 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 35 3 параграф 4 част 4 части по именно гласуване. Първа част, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се трета част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се четвърта част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 89 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 5-то за, против, въздържали се, приема се. 41 първа част за, против, въздържали се, приеме. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 65-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 параграф, оригинален текст, две части, първа част моля, гласувайте. Край на гласуването. От... Приема се втора част за. Край на гласуването. Приема се. 24-то поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 60-то. Оригинален текст по именно гласуване. Моля, Вото е кюзо. Край на гласуването. Приема се. 63 по оригинален текст по именно гласуване. Моля, гласувайте. Вото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 против, въздържали се, приема се. 68. Оригинален текст, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 25. Поименно гласуване, моля гласувайте. Il voto è chiuso. Край на гласуването. 6 a favore. Chi è contro? Chi si astiene? Против, въздържали се, приема. Извинявайте, подпад. 26-то поименно гласуване. Моля, гласувайте. Voto è chiuso. Край на гласуването. Отхвърля се. Седмо изменение. За, против, въздържали се, приема се. Оригинален текст. Не, 72, две части за, против, първа част, приема се, втора част за, против, въздържали се, приема се. Оригинален текст, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 75 параграф 27 по именно гласуване. Моля гласуйте. Край на гласуването. Отхвърля се. Оригинален текст. Две части. Първа част за, против, въздържали се. Приема се втора част за против, въздържали се, приема се. 77, оригинален текст, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 28, по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 29 два части. Първа част за, против въз... за, още веднъж, против, въздържали се, приема се. Втора част за край на гласуването. Отхвърля се. Оригинален текст. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Осмо изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Оригинален текст. Още веднъж, ако обичате, за, против, въздържали се. Нека да провериме по 83. Край на гласуването. Приема се. 106. Две части. А, извинете. Извинете, извинете. 90 по именно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Оригинален текст, 106 параграф. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 66 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Il voto è chiuso. Край на гласуването. Приема се. 91. Изменение за против, въздържали се. Нека да провериме. Имаме още много гласувания, така че много ви моля, вдигайте ръце, за да не трябва да проверяваме всеки път. Вото е кюзо. Край на гласуването. Приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Моля да фарам чек. Искате да проверим? Добре, да проверим. Става дума за второ изменение. Вода Кюзо. Край на гласуването. Приема се. 67 за. Против. Въздържали се отвърли. 68 за Facciamo un check sull'emendamento 67. Добре, да провериме 67-мо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Емендаменто 68 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре да проверим. Но трябва да дигате ръка както трябва, защото е много трудно да се разбере. Край на гласуването. Отхвърля се. 30 поименно гласуване. Моля, гласувайте. Вото е кюзо. Край на гласуването. Приема се. 31-во по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 69 за. Против. Въздържали се. Отвърля 32 по именно гласуване. е кюзо. Край на гласуването. Приема се. 123-то изменение на две части по именно гласуване. Първа част. е е кюзо. Тесто Край на гласуването. Приема се втората част. Начало на гласуването. Voto е кюзо. Край на гласуването. Приема се. Паперто. 33-то изменение по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 209-то първоначален текст, е, втора част за, против, въздържали се, приема се. Девето изменение за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се, приема се. Първоначален текст на 214-то, по имено гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 92 за против въздържали се приема се. 219 за против въздържали се. Според мен е отхвърлено. Нека проверим електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 223 параграф, 10 изменение за против въздържали се приема се, 97 за против въздържали се отхвърля се, 93 за против въздържали се. Според мен се отхвърля. Нека проверим електронно гласуване. Италианската кабина каза или не каза, че е проверявам, не знам. Край на гласуването. Приема се. 35-то поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Е, приема се 250 параграфа за, против, вече никой не гласува. Кой е за 250 параграф, първоначален текст? Кой е против? Въздържали се, приема се. 36-то изменение, по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Текста се отхвърля. Сега пристъпваме към 263 параграф на две части. Първа част за против въздържали се приема се, втора част за против въздържали се. Мисля, че се приема. Нека проверим. Край на гласуването. Приема се. 281 параграф за... Да, 11-то изменение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 въздържали се, отхвърля се. 76 за, поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 39-то изменение за, против, въздържали се, отхвърли се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 77 две части, първа част за, против, въздържали се, отхвърли се, втора част за, против. Ще проверим втората част на 77 изменение. Край на гласуването. Приема се 78 за, против въздържали се, отхвърли с 78 по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 80-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 40-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 94-то поименно гласуване, начало на гласуването.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 против, въздържали се, приема се. 95 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме 95-то изменение. Добре, начало на гласуването. Край на гласуването. Текста се приема. Прави бяхте. 96-то изменение на две части. Първа част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се втора част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Текста се приема. Пристъпваме към 42-ро изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 16-то изменение за, против, за, против, въздържали се, приема се. 17-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 81-во за, против, въздържали се, Проверяваме 81-во изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 326 параграф на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 43-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 333 параграф на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 82 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 345 по именно гласуване, начало на гласуването. Искаме да проверим 82 изменение или добре, 82 изменение, начало на гласуването. 82 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Поименно гласуване по 345 параграф. Край на гласуването. Приема се. 347 параграф. Да, за, против, въздържали се, приема се. 44-то изменение по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Текста се отхвърля. 83-то измерение за, против, въздържали се, отхвърля се. 359 параграф по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 84-то изменение за против въздържали се отхвърля се. Първоначален текст на 368 изменение, 368 параграф, по именно гласуване за. Край на гласуването. Текста се приема. 45-то изменение за против, въздържали се, проверяваме. Край на гласуването. Текста се приема. 46-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 47-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 48 изменение, по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърлено е предложението за изменение 53 е по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Първоначален текст на 401 параграф. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 54-то Д. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 55D. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 49-то изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Първоначален текст. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 18-то изменение по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 408 параграф, първоначален текст на поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 409 параграф по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 50-то изменение. По именно гласуване, начало на гласуването.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 Край на гласуването. Текста се приема. Поздравления. Поздравления за Кофот и за Нидермайер. Заслужени аплодисменти. Заслужени аплодисменти, като се има предвид колко дълго гласувахме. И също така със съдържанието. Пристъпваме към споразумение за институционална рамка между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария. Първи параграф. За, против, въздържали се, край на гласуването. Текстът се отхвърля. Трето изменение е по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Първоначален текст, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме втората част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Второ изменение. За, против, въздържали се. Приема се. Обща препоръка по именно гласуване. Начало на гласуването. Il voto è chiuso. Край на гласуването. Приема се. Поздравления.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 Благодаря, дами и господа. Тези, които нямат намерение да се изказват, моля да напуснат. Just... Сега минам, преминаваме към обясненията на вотове. Първо доклада на госпожа Улцвок. Давам думата на госпожа Майер. Имате думата. Благодаря, господин председател. Аз гласувах против този доклад. Аз не съм, нямам нищо против да се смени времето, но аз мисля, че е, трябва да имаме допълнителни час до, е, през лятото. Мисля, че това ще бъде по-добре за хората, които карат, които са уморени, които ще има допълнително спестяване на емисии на а, въглерода, ще има повече време за а, различни развлечения. 5000, 5 милиона души а, искаха, подписаха петицията, но а, а, също толкова хора подписаха петицията, в която казаха да спре часовника, но на Брексита. Господин Здроевски. От няколко години се застъпвам за това да не се променя времето. Нито да влизаме в зимно, нито в лятно. Не виждам смисъл от тези промени. Трябва обаче да подчертаем, че когато два пъти годишно променяме времето, възникват редица затруднения. Така че смятам, че ни трябват, трябва хармонизация, трябва ни и преходен период до вземане на решението. Мисля, че 18 месеца са прекалено дълъг срок, което показва, че институциите не са в състояние да се задействат. От нас не се очаква ние да се задействаме. Апелирам да сложим край на цялата тази игра с времето и да сведем преходния период до една година. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Е, обсъждаме доклада за отмяната на промяната във времето аз гласувах за запазването на лятното време. Защо? Защото гражданите заявиха, че са съгласни с едно време и това е лятното време. Мисля, че това трябва да стане бързо. Дори се надявам този уикенд за последен път да минем към лятното време но доклада смята, че е необходимо повече време, повече време за координация, за изграждане на съответната система, е, за да не се окажем с мозайка от времеви е, стойности в Европейския съюз. Това ще се отрази много зле на економиката, но съм дълбоко удовлетворена от доклада и се надявам 2021 година да минем към лятното време. Благодаря. Благодаря. Не виждам следващият оратор, госпожа Агилера, така че минавам думата на госпожа Суица. Благодаря ви бяха направени изследвания, които доказаха, че промяната на времето има отрицателно влияние върху човешкото здраве и същевременно транспорта, енергията, енергийния сектор страдат от това. Така че непременно трябва да направиме промени. Но защо да чакаме до 2001 година? Ние след няколко дни ще преминеме към лятното време. Аз смятам, че лятното време трябва да се запази е, въобще и от тук нататък, защото изследванията показват, че това е по благоприятно. Също време вече е необходимо да има координация между държавите членки и трябва да, да избегнем всички отрицателни последици върху транспорта, пътуванията и така нататък, ако има разнобой между страните. Нека да останем всички на летно време. Благодаря ви. Господин Шентал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 Благодаря, господин Ханан. Благодаря, господин председател. Много се забавлявам. Тук се, се смеси времето, смяната на времето с прете часовника на Брексит. Аз предполагам, че дори да имаше избори, нямаше да има много лейбаристи тук. Но това е решение на Европейския съюз. Сега държавите... Какво, какво искате да направят държавите членки? Аз мисля, че... Мисля, че... можем е да постанем на летно време в Великобритания, но странен, странен, странен коментар, свързан за начин по който европейската политика взе повече, все повече и повече измерения тук. Но мисля, че това ще е, щеше да, това, това можеше да бъде един удар върху точно тази промяна. Господ... Е, е, а като член, аз бях член на работната група по този въпрос. Ние работихме 5-6 години по този въпрос. Първо, с, с различни депутати в миналото. Много съм доволен, че парламента гласува за този доклад, е, така че сега имаме чудесна възможност да е, работим по това предложение и да сложим край на ежегодната промяна във времето в Европейския съюз. 2021 година предоставя възможност на държавите членки е, да решат какво предпочитат. Лятно време ли предпочитат, зимно време ли предпочитат е, е, някои, като господин Ханен, смятат, че е по-добре лятното време. Мисля, че Обедненото кралство и Ирландия ще останат в лятното време, поне по това можем да работим заедно. Господин Wreszcie jest coś, co, mogę, e, co mogłem poprzeć, za czym z czystym sumieniem mogłem głosować. Okazuje się... Най-сетне нещо, което мога да подкрепя с чиста съвест защото тук не става дума за равенство, равенство между половете, лъгъбата и права на жените и така нататък. Става въпрос за нещо съвършено простичко, промяната на зимно и лятно часово време. Мисля, че постигнахме добър компромис и този път с най-голямо удоволствие съм подкрепил идеята да не се връщат и сменят напред стрелките на часовника. Мисля, че това е една от малкото добри промени в парламента. Благодаря следващия оратор.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 цен, цен, цена подкрепа на европейските граждани. Веднъж Европейската комисия реагира много бързо, така че ние откликнахме на очакванията на гражданите, но 2021 година е прекалено далеч за много от нашите граждани. Те е, мисля, че очаквах нещата да се случат доста по-рано. Аз съм обаче гъвкав. В крайна сметка ще приема решенията, прияти от държавите членки или от Европейския съюз сега, зимно или летно време, това е въпрос на избор. в крайна сметка Европейския съюз се простира от далечните португалски острови до Северния ледовит океан. Благодаря. Сега минаваме към доклада на господин Бусек относно общите правила за вътрешния пазар. Господин Бенито Золага има думата. Благодаря, господин председател. Гладо, глад, гласувахме промяна на вътрешния пазар за електри, електричеството. А, и също така подчертахме, че различните общности и кооперативи ще бъдат основни двигатели на екологичният преход. Но, няма, но не трябва да забравяме, че енергийния преход е в ръцете на предприятията. Ние трябва да го прехвърлиме в ръцете на гражданите. 25-та година е, е крайната дата за премахване, извеждане от употреба на най-замърсителните горива. Е, но, но е, има спешност. Ние сме изправени пред спешен случай. Ние трябва много по-бързо да реагираме. Има и социални спешни проблеми, които не ни позволяват да оставим някой в. А, е, на, на страни и трябва да се вземе всичко възможно, за да могат всички да могат да се радват на този прекът. След... Gerencji rządów państw w rozwiązania, które трябва да престанем да се намесваме прекалено много в работата на правителствата, защото понякога финансовите последствия от това са сериозни. Но в този случай имаме четири предложения, които водят до минимална кохерентност. Гарантират се правата на крайните потребители – е, прави се нещо за борба с измененията на климата и се опитваме да е, поправим разпоредби, които са негативни за повечето от нас. Но искам да обърна внимание на един срок. Трябва, не бива да изпускаме от внимание крайната цел на тази уредба. Благодаря. Благодаря, госпожа Компола Натри. За мен е удоволствие, е, че тази важна реформа по вътрешния пазар за електричество беше подкрепена широко днес. Това е последната част от пакета за чиста енергия. Европейския съюз прави важна крачка към развитието на електрически съюз. Защо е толкова важно това? Защото подобряването на функционирането на пазара е важно, за да има енергийна сигурност, сигурност на доставките и за да могат обновяемите източници да участват в нашия енергиен микс. Е, този модел трябва да се разпространи и другаде. Стъпката е важна. Е, трябва да бъдем способни да сътрудничим. Е, трябва да свършим повече работа, да бъдем по-амбициозни в тази област и дори трябва да има по-строги правила е, по емисиите за бъдеще. Господин Кели, имате думата. Аз подкрепих е, предложението за вътрешният енергиен пазар за електричество и по-специално за субсидиите, свързани с центра, електро, с електроцентралите, които работят с, на, с въглища. Това обаче ще бъде предизвикателство за моята страна, защото трябва инвестициите от изкопаемите горива да бъдат прехвърлени към възобновяемите енергии. Правилно е, че Европейският съюз предприема този подход за, като докладчик по доклада за миналата година за целите на, и процента на енергийния микс, смятам, че вървиме в правилната посока. Необходимо е да приемеме това законодателство, за да разшириме в пазара за възобновяемата енергия и да изпълним екологичните си цели. Благодаря, господин Ко. за отделени слова. Електрина a... Благодаря, господин председател. Електричеството Търговията с електричество е, са значителна част от нашия вътрешен пазар. Е, лично аз е, бих искал търговията да се осъществява без бариери. Държавите членки да търгуват свободно помежду си. Прекомерното регулиране би било бариера, но това не се отнася е, за този доклад. Е, очертава се една обща рамка за енергетиката в Европейския съюз. Ето защо аз приветствам този законодателен акт. Това е желанието и на нашите граждани. Те искат ние да намерим отговор на промените в климата, да подобрим позицията на потребителите на пазара, а също така да гарантираме равна конкуренция между различните източници на енергия и да разработим амбициозни програми. Благодаря, госпожа Ясловешка. Е Благодаря, господин председател. А, работата беше много мъчителна и трудна и завърши с успех и споразумение. Завоеванието ни е, че разполагаме с енергиен пакет на европейско ниво, който обхваща и териториалните води. Също така искам да обърна внимание на инфраструктурата за газ от трети страни. Сега вече има възможност за изграждане на нови газопроводи. Измененията ще се отразят положително и на енергийните цени в Европа. Надявам се разпоредбите да влязат в сила час по-скоро. Благодаря на господин Бузек за сътрудничеството, за работата и за неговата ангажираност по време на преговорите. За това гласувах за. Благодаря. Минаваме към следващията доклад. Давам думата на господин Женфелд. Благодаря, господин председател. Няма съмнение, че енергийният пазар в Европейския съюз трябва да претърпи промени. И в рамките на този план се укрепват позициите на, търговците, повишава се сигурността, повишава се възможността за използване на възобновяеми енергоисточници и в крайна сметка за създаване на по-добър климат за хората. Във връзка с това трябва да достигнем до ниско енергийно производство на енергия от възобновяеми източници, както трябва да има и централизация по отношение на енергопроизводството. Всички трябва да се ангажираме. И нещо много важно необходим ни е ефективен енергиен пазар, което няма да стане без публична подкрепа. Тази тема те първа ще бъде обсъждана. Благодаря. Благодаря. Сега минаваме към а, доклада ВОЗ, авторско право, дигиталният един цифров пазар. Няма го първия ни оратор, господин Малуло, госпожа Матиас я няма, Госпожа Винтер е тук. Даймем ви думата. Господин председател, в крайното гласуване аз се въздържах след като а, предложението ми за отразделно гласуване на член 13 беше отхвърлено. Не можем да забраняваме в сегашната редакция, разбира се, целта е да има лицензиране, но според мен трябва да има начин да се е, избегне техническото филтриране. За това не можах да гласувам за. Но не можах да гласувам ни против, защото смятам, че трябва да понесат своята отговорност платформите, които печелят от сваляне на съдържание. Трябва да се укрепят и правата на издателствата и сродни а, организации. За това се въздържах при транспонирането на директивата трябва да се поддържа балансът между многообразието в интернет и защитата на авторските права. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Благодаря, господин председател. Днес направихме най-после значителна крачка към отговор на това, че свободата спира там, е, където пристъпваме правата на другите. Е, творчеството в Европейския съюз, журналистите, авторите трябва да бъдат е, възмездени, когато платформите използват работата им. Авторското право трябва да може да се прилага и на цифровия пазар. Е, тези стартапи, тези платформи, които сега започват работа, които съществуват от по-малко от 30 години, е, които имат по-малко от 5 милиона посетители, не могат е, да се придържат към същите правила, както големите платформи. Всички е, трябва да плащат възнаграждения на авторите, защото в край на краищата авторите дават смисъл на всичко това. Е, трябва цифровия свят да се управлява от правила макар и цифровия пазар да се развива по-бързо от законодателството, гражданите трябва да разполагат с инструментариум, за да се защитават правата им, особено ако са автори и създатели. Благодаря. Благодаря, господин председател. Днес гласувах против директивата. Боя се, че парламентът днес освободи пътя за упражняване на недемократична цензура в зависимост от частни економически интереси и без никакъв демократичен контрол по този начин дадохме лиценз за цензуриране на интернет и премахнахме свободата на мнението. Частната цензура ще е по- по-сериозна и по-груба от която и да било държавна цензура. Днес не беше добър ден за IT сектора и беше черен ден за интернет. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Господин Шолтеш. Директивата за авторски права е много важна, най-вече за авторите, но в крайна сметка това не е победа за никого. Ние просто в момента променяме интернет, превръщаме го в един робот на интернет, интернет-робот, който се е, ръководи от гигантите още, още още веднъж всъщност създаваме възможност за нарушаване на правата и дисбаланс а, на пазара. А, що се отнася до роботизираните филтрове, филтрове, филтри, те ще е, се отразят пряко на правата на потребителите. Боя се, че тези директива и нейното приложение ще постигнат обратния ефект на желаното. Е, просто по този начин ще ограничиме творчеството, от което има нужда Европа. Господин Ман. аз съм против е, компромиса заради член 13 подкрепям идеята за закрила на интересите на авторите, хората на изкуството. Не може да има интелектуална собственост на нулева цена. Който влиза в интернет, трябва да си плаща. Но контролът чрез филтриране е грешка. Алгоритмите разпознават в недостатъчна степен разлики, разликите и а, се надявам, че при прилагането на сегашна, на току-що приетата директива ще се вземат предвид многото резерви. Да, необходимо е да има контрол, но не може да се ограничава свободата на изразяване на мнение. Интернет трябва да продължи да бъде достъпен за всички. Благодаря, господин Неков господин председател уважаеми колеги! гласувах против споразумението постигнато по триалог по новата директива за авторско право. смятам че така съгласуваният текст не гарантира баланс между зачитането на правата на потребителите и справедливото заплащане на носителите на авторските права. бързината с която се развиват новите технологии безспорно налага обновяване на законодателството в сферата на авторските права. тази реформа обаче не трябва и не бива да се случва на всяка цена безпрецедентната вълна от обществени реакции сама по себе си е показателна за това че спорните текстове прекрачват червените линии. за мен такава червена линия е чл. 13 в сегашния си вид. да творците трябва да бъдат подкрепяни и да започнат да получават достойно възнаграждение за своя труд. свободата на изразяване в интернет пространството обаче не може да бъде използвана като разменна монета за постигането на тези цели няма как да дам подкрепата си за реформа която ще създаде предпоставки за филтриране на потребителското съдържание в мрежата и ще постави право носителите в още по неизгодно положение от досегашното. благодаря. Grazie, Presidente. Благодаря, госпожа. Presidente, eravamo partiti con eh, Благодаря, господин председател. В момента ние извършваме реформа на директивата за авторско право, която е от 20 години, но всъщност ние постигаме текст, който застрашава основните права в интернет така че резултатът не е забележителен. Аз оценявам свободата на словото, свободата в мрежата но съм против система, която се противопоставя на демокрацията. Тук предложеното решение не е удовлетворително. Има членове, е, които извършват промени, които отразяват промените в цифровия свят. Но от друга страна, е, членове 11 и 13 поставят всичко под заплаха, е, защото се поставя под въпрос принципа е, за интернет и свободата на словото в интернет. Това е недопустимо. Ние можем да гласуваме само против това. Интернетът трябва да остане свободен и движението 5 звезди ще се бори за това. Благодаря.